за разработване на стратегия за вътрешната сигурност и очаквам, че ще работим заедно и за напред. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Савазаш, holnap 12 уракор. И така приключваме с този дебат. Утре Гласуване в 12. Минаваме към следващата тема в дневния ред. Докладът на колегата Де Йонг. Подход на Европейския съюз в областта на наказателното право. 4 минути за докладчика. Благодаря, господин председателю. Наказателното право не е просто една стара тема. То е свързано с ограничаване правата на осъдените лица. В определени обстоятелства това е обосновано, но трябва да имаме добри причини, за да го направим. Казах съвсем ясно, а, хартата за основните прави, международните инструменти, осигуряващи правата, ни водят до заключението, че има две заплахи. Първо, ние политиците сме една от тези заплахи. Средствата за информация следят с огромен интерес а, и осветляват престъпленията Политиците, правната система, всички са изложени на тази заплаха. Политиците се опитват да ограничат тази заплаха, като приемат законодателство или често призовават за по-голяма юрисдикция. Необходимо е да бъдат убедени гражданите на Европа, че въвеждането на ново европейско право всъщност е опит да се откликне на тези заплахи. Но целта на закона не е да постигне краткосрочни успехи. Преди да бъдат прияти новите законодателни актове, трябва да се обмислят последиците. На практика, можем ли да се надяваме да задържим повече престъпници благодарение на това законодателство? И на второ място, общественото мнение интересува ли се от по-тежки присъди? Или а, всъщност ние обслужваме а, сензационните новини. На втората заплаха идва от Брюксел. Тук в Брюксел ние всички сме свикнали с а, упражняването на доста широките правомощия. Има цяла поредица от престъпления, по които има, по чето преследване има хармонизация. Има хармонизация по отношение на по-леките правонарушения така че имаме доста широки правомощия, но има и други нови а, е, престъпления, които следва да бъдат уредени на европейско равнище. В същото време трябва да уважаваме културните различия и националните традиции. А, процедурата за така наречената а, аварийна спирачка а, влиза в разрез с конституционни разпоредби и това трябва да бъде отчетено по-широките правомощия и необходимостта да се уважат националните традиции водят до доста голямо напрежение наказателно-правните норми не могат да се развиват както а, нормите в някои други области, чрез фрагментираност а, и непоследователност. В свой доклад аз ясно казвам, че не бива да използваме наказателно-правните норми е, като средство за политизиране. Важно е да не забравяме, че допълнителната изгода от хармонизацията следва да бъде доказана с статистически данни. Освен това, трябва да докажем, че преди да въведем наказателно-правни норми, сме изчерпали всички други възможности трябва да има тестове за приложимост. И освен това е важно да има последователност с други думи, всички европейски институции, включително Европейския парламент, следва да бъдат ангажирани с този въпрос. Нужна е а, съгласуваност в областта на наказателно-правните норми. Призова, благодаря на колегите от комисията Либе за оказаната подкрепа. В работната е, група надявам се, че ще продължим да търси решение в сътрудничество с съвета и комисията. Обеден съм, че с е, общи усилия в е, бъдеще наказателно-правните норми ще бъдат въвеждани единствено, когато те са наистина необходими и няма да обслужват политически интереси. Благодаря, госпожо комисар. Сега минаваме на сега на думата на господин Вас. Вас. Благодаря. Позволете ми първо сърдечно да благодаря на Корнелис де Йонг за проявената ангажираност. Той много добре се справи с изготвянето на текста, постигна на балансирана редакция. Радвам се, че доближихме позициите си по редица въпроси по същество. С радост отбелязвам, че във всяка държава членка наказателно-правните норми са се развили по различен начин. С други думи и методът, който подбираме при хармонизирането, трябва да отчита особеностите на отделните държави, както по отношение на наказателно процесалните им кодекси, така и по отношение на материално-правни разпоредби. Не трябва ли в такъв случай да започнем първо с Европейската заповед за разследване? За съжаление, времето ми вече изтече но мисля, че трябва да подходим така, както предложиха, именно като отчетем особеностите на държавите членки. Благодаря, господин Албрехт. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо Малмстрем. На същата позиция съм, както и господин Фос. Мисля, че е особено необходимо и това става ясно и от добрия текст, изготвен от господин Де Йонг, да разработим координирана стратегия. Стратегия за хармонизирането на наказателно-правните норми, така, че да се обслужват не само краткосрочни интереси, но и в дългосрочен план да се изгради една съгласувана система на наказателно-правни норми. Мисля, че можете да си сътрудничите с вашата колега, отговаряща за правосъдието, тъй като Съветът често създава проблеми. Има проблеми и с Европейската заповед за разследване. Проблеми при съгласуването на позицията на парламента и съвета. Мисля, че комисията може да сътрудничи на тези две институции, да посредничи между тях. Призовавам я за това. Господин Батен. Благодаря. Този доклад потвърждава това, за което отдавна предупреждавам моите избиратели и а, англичаните. А Европейския съюз ще създаде собствена система от наказателно право. Този проект вече е напреднал, той е всеобхватен. Свободата, сигурността а, и правосъдието и създаването на европейска полицейска държава. Това предстои. Ние нямаме нужда от система от а, наказателно право, ние имаме а, прецедентно право, което използваме от много години. Имаме Магна Харта, а, а, Хартата на свободите. Всички това трябва да бъде оставено на страна. А, и може човек да бъде сложен в затвора за месеци и години въз основа на някаква хартийка с много общи, ем, на, общи обвинения. Значи, ма са защитени европейските граждани от произволнен арест. Вие искате да направите с правосъдието това, което единната европейска валута направи с вашата економика. Господин Кирхер. Благодаря, госпожо председател. Днес обсъждаме въпроса за осигуряването на дългосрочна сигурност в Европейския съюз. Това бе предходната точка от дневния ни ред. Мисля, че темата, която обсъждаме сега, косвено също засяга сигурността в дългосрочен план. Тази стратегия трябва да се осъществява паралелно с установяването на обща система от наказателно-правни норми. Затова настоявам за хармонизирането на системите на наказателно правосъдие в държавите членки, разбира се, като се вземат предвид техните специфични традиции – Сигурен съм, че чрез хармонизирането на наказателното правосъдие ще можем да постигнем успехи и при охраната на границите, борбата с организираната престъпност, борбата с киберпрестъпността. La parole enfin est à monsieur Пашка. Господин Пашка. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, súhlasím s tým, že v Lisabonskej aj Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Съгласен съм с това, че в договорите са залегнали предпоставки за създаването на общо европейска система на наказателно правосъдие. Същевременно обаче темата е чувствителна, ще бъде трудно да се установи обща система на наказателно правосъдие, предвид различните традиции държавите членки в областта на правосъдието и вътрешните работи. Традиции, които са се градили с години. Британският колега наблегна на тези традиции. Съгласен съм с това, че англосаксонското право е по-специфично, то се различава от останалите правни системи. Сигурен съм, че и на територията на Европейския съюз също има разлики в правораздавателните системи, например между тези на скандинавските страни и останалите държави. За това трябва да сме внимателни. Госпожо Малмстрём, имате думата. Благодаря на докладчика за проявата на тази инициатива и съставането на доклад. Той се вписва добре със съобщението за политиката на Европейския съюз по наказателни дела. Радвам се, че това съобщение е постигнало своята цел и е дал ход на един дебат, както в институциите, така и извън тях. Това бе целта на комисията за първи път да се обобщят принципите, които са в основата на наказателно-правната сфера и да бъдат приведени в съответствие с Лисабонския договор. До голяма степен тази цел бе постигната. Много съм благодарна. Ясни, прозрачни правила в наказателно-правната сфера са от решаващо значение. Ние споделяме вижданията на докладчика, че европейското право трябва да уважава принципите на субсидиарност и пропорционалност. Ние знаем, разбира се, и това е ясно, че наказателно-правните норми са изключително деликатна тема. Това не бива да бъде забравяно. И именно поради това е важно да бъдат уважавани правата, които са гарантирани в Хартата за основните права и в Европейската конвенция за правата на човека трябва да вникнем ясно в тези системи, за да можем да преценим как да ги сближим, кога това е необходимо и как да уважим различните традиции в държавите членки. Наказателното право може да укрепи <clears throat> правната система и да осигури допълнителни изгоди само в определени области. 2008-2009 бяха прияти важни актове в областта на екологичните престъпления. Това бе направено по линията на обичайните законодателни а, инициативи. Това е пример за по-нататъчната ни работа. Виждаме колко е важно тези европейски правила а, да бъдат а, насочени към борбата срещу манипулирането на пазарите, търговията с вътрешна информация, за да спечелим доверието на инвеститорите. И това може да стане само когато въвеждаме общи правила. Европейските политики трябва да бъдат ефективни, но договорът освен това въвежда 10 евро престъпления, които са тежки и имат трансгранично измерение. Това обосновава необходимостта от законодателни мерки, въвеждане на единни правила, наказания и определения. В това отношение мога да спомена директивата за борба срещу трафика на хора и също така сексуалната експлоатация на деца. Финализират се и преговорите за директивата за киберпрестъпленията и също така хармонизирането на законите за отнемането на имущество разпоредбите на договора а, подпомагат въвеждането на единни правила и са референтна рамка за по-нататъчното развитие на наказателно-правните норми в Европейския съюз. За да има такава единна политика в Европейския съюз, трябва да бъдат обсъждани цяла редица въпроси. Съформирана е експертна група, която за първи път ще се срещне през юни месец и ще ви докладваме какво е постигнало. Това са хора, представители на академичните среди и практици. Тази експертна група ще бъде форум за обсъждане на трудните въпроси, свързани с наказателното право. Ние споделяме и подхода представен в резолюцията. В съобщението също така се подкрепя упростяването на езика, който да е в основата на европейското право и разработването на разпоредби. Съобщението на комисията от миналата година и този доклад, който получи голяма подкрепа тук, са отправна точка за оформянето на единна политика на Европейския съюз в наказателно-правната сфера Целта е да бъде изградена единна, единно пространство на право и сигурност. А сега госпожа Пускурт за продължението на жените в Турция. Давам думата на докладчика за 4 минути. А,